Също така искам да ви осведомя, че заседанието на нашата комисия днес се излучва в интернет. И така преминаваме към обмен на мнения с господин Саймън Ковней, министър на Ирландия, отговарящ за сърското стопанство и морското дело. Разбира се, очакваме с нетърпение едно много ползотворно разискване. За мен е лично удоволствие от свое собствено име и от името на цялата комисия да приветствам Саймън с добре дошъл. Не само, че той е много компетентен, но също така е и бив наш колега. Както казах, той е и бивш колега, както винаги, както предполагам си спомняте, Саймън беше член на Европейския парламент. И това безспорно ще има положително влияние върху срещите, които ще се проведат с нашата комисия по време на ирландското председателство. Ирландското председателство се провежда в много важен момент за, евро... за европейската обща политика по селско стопанството. Както знаете, бяха, беше договорено първоначално споразумение със съвета по всичките четири важни стълба на ОСП. Разбира се, ние от наша страна се подготвяме за пленарното заседание през месец март. И се надявам с голямо мнозинство да получим мандат за преговори на, маско, на пленарното заседание през март и да започнем преговори с Ирландското председателство веднага след това. Поне такива са надеждите ни. А междувременно трябва да се занимаем с важната тема за финансовите перспективи. Както знаете, през месец февруари се очаква държавните и правителствени глави да постигнат споразумение по многодишната финансова рамка. А що се отнася до нашите преговори, трудно ни е да постигнем напредък, без да сме напълно наясно какъв ще бъде бюджета за ОСП. от мое собствено име и от името на всички колеги бих искал да благодаря на Ирландско председателство на първо място за тяхната много амбициозна програма. Ще работим усърдно, за да се опитаме да постигнем политическо споразумение по всички въпроси, свързани с ОСП по време на Ирландското председателство и в частност по отношение на преките плащания, т.е. първата от четирите основни законодателни теми. Наясно сме също така каква е позицията изработена в съвета на заседанието му понеделник и вторник. Знам, че имате позиция относно нашата позиция на парламента по реформата на ОСП. И така за мен е огромно удоволствие, Саймон, да ви поканя да вземете думата вече започваме да изготвяме списъка с пускалите думата, като разбира се приоритет имат координаторите на политическите групи, за което ще има сесия от въпроси и отговори. Саймън, имате думата. It's a good start. People smiling. Господин председател, скъпи Пауло, благодаря за милите думи. Виждам, че тук е пълно с бивши колеги. Аз съм участвал в много заседания на нашата комисия тук, така че за мен е удоволствие да взема думата пред вас, пред тази комисия, в качеството си на, на министър от Ирландското председателство. Благодаря първо за възможността да взема думата пред вас. Е, на практика днес се навършват почти 40 години, откакто Ирландия се присъедини към Европейския съюз и с удоволствие ще ви представя проектите на Ирландското председателство в е, областта на реформата на ОСП и други проблеми, свързани с това. Е, ние сме изправени пред е, огромни предизвикателства през следващите 6 месеца. Целта е да финализираме и т.е. да е, стигнем до решения и конкретни решения в областта на ОСП. Но преди да се не навлеза в подробности, искам да кажа какви са приоритетите на ирландското председателство и какви са другите законодателни е, предложения, които, по които ще работиме след е, близките 6 месеца. Приоритетите на ирландското председателство са три. Стабилност, заетост и растеж в рамките на стратегията Европа 2020 година за излизане на економическата и финансова криза и за увеличаване, задълбочаване на нашата, компетит, на нашата конкурентоспособност, увел... създаване на работни места и насърчаване на економическия растеж. Така че нашите приоритети ще бъдат създаване на условия за е, възобновяване и създава, и улесняване и насърчаване на, едно, на един устойчив растеж. Колкото по другите проблеми, очакваме от е, комисията да излезе с е, предложения през второто тримесечие на 2013 година по а, е, официални контроли и семена. Ние сме готови а, е, заедно с а, е, съвета да водиме преговори по този пакет, за да можем да постигнем някакво решение през а, юни. Очакваме също така комисията през февруари да публикува един регламент относно Е, разходите за храни и фуражи, е, който да бъде прият до декември 2013 година, тъй като този пакет е тясно свързан с многогодишната финансова рамка. Той трябва да може да влезе в сила на 1 януари 2014 година е, Продължават преговорите по обвързващо споразумение за опазване на горите в Европа и в рамките на Международния комитет по преговорите, който ще заседава чието последни две заседания ще се състоят в близките месеци. След това комитета ще докладва на извънредна конференция на министрите. Става дума за едно постигане на едно обвързващо споразумение за защитата и устойчивото управление на горите в Европа, което пък ще послужи за основа на дискусиите за по-нататъчно управление на Европейската мрежа на горите. Също така сме наследили други законодателни предложения и е, нашата цел е да хармонизираме част от европейското законодателство с изискванията на договора. Що се отнася до реформата на ОСП? Това ще бъде един от приоритетите на ирландското председателство. Моята цел е да се финализират позициите на съвета и преговорите до края на марта като се организират междуинституционни трилози, за да можем да постигнем конкретни резултати до края на юни, ако разбира се това е възможно. В никакъв случай не подценявам, че сме изправени пред сериозни предизвикателства, че от нас се изискват много усилия и постигане на много компромиси. Но въпросът е да се съобразяваме също така и с сроковете. Трябва да обсъдим и тук начина по който да действаме, да бъдем много гъвкави. Но за да, за да постигнем някакъв успех, трябва да постигнем три неща. Първо, трябва да се постигне е, споразумение по МФР, колкото се може по-скоро. Надявам се, че това ще стане в края на другата седмица. И така ще знаеме с какви средства ще разполагаме за ОСП и за, за да можем да, да приемем и съответните мерки за разходването на тези средства, колкото се може по-ефективно. Второ, е, трябва да се постигне значителен е, напредък по е, висящите и спорни въпроси, които все още не са решени в е, съвета. И трето, трябва да се обединиме около е, компромиси. Аз съм оптимист по първите е, два аспекта, защото мисля, че е, можем с удоволствие да, прие, да приемеме е, заявленията на председателя Фан Ромпой, че ще има най-вероятно споразумение на, по МФР следващата седмица. Що се отнася до съвета, както вече казах, за мен е най-важно да постигнем бърз напредък по всички висящи въпроса. В крайна сметка имаме около 30 проблема, които трябва да решиме. Има още много какво да се върши по тези въпроси и наистина трябва да уточниме нашите позиции колкото се може по скоро. Необходимо е по време на съвета през март да получиме ясна представа за мандата за преговори в тази област. Колегите в съвета по селско стопанство казаха, че ще спазат сроковете и съм сигурен, че е, всички ще се обединят е, около компромиси. Тези е, компромиси до известна степен се, вдъхно, се вдъхновяват и от работата, която се извършва тук в Европейският парламент. Вие предложихте огромно количество изменения към, към предложенията на комисията. Те са повече от 8000 и знам, че в момента се работи много усърдно около намаляването на, на бройката на тези изменения в, до един брой приемлив брой компромисни решения. Благодаря на Пауло де Кастро, на всички докладчици, на докладчиците в Сянка, на всички членове на комисията за извършената огромна работа. Аз съм убеден, че съвета ще оцени е, усилията направени от е, Европейския парламент и ще има сближаване на позициите до края на март. Аз също така Мятам, че в много области вече се постига сближаване на позициите между двете институции. Разбира се, има и много области, в които е, позициите са доста е, разнопосочни, но ще направим всичко възможно за тяхното сближаване колкото се може по-бързо. Ще трябва ще започнем серия от разговори с комисията, с парламента за изясняване на позициите и за подготовка на е, тристранните срещи. Ако сте съгласни да постигнем междуправителствено споразумение до края на юни, то тогава ще трябва да бъдем много гъвкави по време на трилозите да имаме много неформални контакти, за да можем наистина да постигнем конкретни резултати. Надявам се, че комисията ще ме подкрепи в тази е насока. Аз съм разговарял вече и с вашия председател за това. В заключение, всички наши усилия са насочени към постигането на целите на стратегията 2020, постигане на а, интелигентен, устойчив и включващ растеж. Но за всички а, цели са тясно свързани обаче и с реформата на ОСП, а, чиято цел е постигане на едно устойчиво и надежно а, продоволствена безопасност. ОСП е, постигна много и реформата в ОСП е на прав път. ОСП, реформата помогна да се модернизира евро, европейското селско стопанство и да се постигне наистина едно, една устойчива продоволствена безопасност. Трябва да продължиме в тази посока до 2020 година и след това. Не трябва да забравяме също така, че нашата цел и е и е да превърнем селското стопанство в, една екологич, в едно екологично селско стопанство. И това не само в интерес на селскостопанския сектор, но в интерес на всички е, европейци но за това, разбира се, трябва да бъдем готови да направим компромиси. Аз съм готов да ръководя преговорите в съвета и да работя в тясно сътрудничество с вашия председател, с докладчиците и с всички заинтересовани е, страни, за да създадем една здрава основа на която да се гради бъдещето на европейското селско стопанство. Целта е наистина да постигнем значителни резултати е, в е, е, кратки срокове. преди да отговоря на въпросите, искам да кажа следното. До сега никога никога не не сме работили по толкова сложни проблеми в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение. Имаме обаче много кратки срокове, не разполагаме с много време, но и, точно, и точно за това съвета комисията и парламента трябва да работят в тясно сътрудничество. Работихме в продължение на 4 години по реформата на ОСП. Министрите обсъждат всички предложения от 2 години. Ако не постигнеме конкретни резултати в близките 6 месеца, боя се, че няма да постигнем никакви резултати до края на мандата на парламента до 2014 година. През септември ще има важни избори в Германия. И според мен ние трябва да се възползваме от възможността, която ни е предоставен. Мисля, че Наистина всички имаме интерес да се осъществи, да се постигнат конкретни резултати по реформата на ОСП. Имаме едно председателство, което иска да постигне е, резултати. през последните години европейските институции, според мене, не свършиха достатъчно ефективна е, работа в различните области. И, а, ако, ако постигнем конкретните, конкретни резултати, ще постигнем устойчивост а, и предвидимост в сълскостопанския сектор за следващите 7 години и мисля, че трябва да се възползваме от възможността да постигнем това. Благодаря. Благодаря наистина. Саймън. Смятам, че ние трябва да покажем, че сме на висотата на отговорността, която лежи на плещите ни. Ние имаме и волята, и желанието да сторим това. Периодът, който ни очаква, е изпълнен с сериозни проблеми и предизвикателства, Убеден съм, че ще работим в тясно сътрудничество с съвета, за да постигнем амбициозните цели, които сме си поставили. И да разсеем някои впечатления, които се появяват в печата и които не са много благосклонни към Европейския парламент. Радвам се, че чух от теб волята ти да сътрудничиш. Сега тук има много колеги, които желаят да се изкажат. Първо ще дам думата на координатора на ЕНП Алберт Дес. Благодаря, господин председател. Приветствам господин министър. Радваме се много, че сте сред нас. Много съм доволен, че в, такава, в такъв ключов момент ирландското председателство поема отговорността за да задвижи реформата на пак в името на бъдещето на Европа. Ние всички очакваме трепетно резултатите от съвета следващата седмица, защото ако не се гарантира необходимото финансиране, няма да постигнем резултати. Надяваме се, че следващата седмица ще бъде определена финансовата рамка за следващия програмен период. Благодаря ти за ласкавите думи, които каза за работата в парламента. Много често са ме питали Как е възможно да се работи по текст с над 7000 е, изменения? Искам да благодаря на нашата администрация, която подготвя и улеснява работата ни и е, ни позволи да гласуваме миналата седмица. Всичко това съвсем не е лесно. Знаете, че е, ние не разполагаме с толкова сътрудници, както в комисията. И въпреки това успяхме. Сега се надявам, че вече позицията на парламента е ясна на съвета и ще можем да работим заедно за изграждането на една смислена обща селско-стопанска политика за периода след 2014 година най-късно до юни ирландското председателство би искал да приключим. Може би обаче след това ще има проблем с прилагането от януари 2014 година. Нека да бъдем реалисти. Мисля, че трябва да оставим цялата 2014 година за въвеждане на всички текстове на уреждащи реформата в националното законодателство. Целта е да изградим едно трайно, конкурентно способно селско стопанство в Европа, за да отговорим и на исканията на нашата общественост. Много често се споменава бюджета на селското стопанство – защо ОСП заема такава част от бюджета. Просто защото това е една политика, която се урежда на европейско равнище. Другите политики, економика, научно-изследователска и прочее дейност не са издигнати до такава степен на европейско равнище. Освен това, трябва е, да популяризираме повече тази политика сред обществеността. Затова ще подкрепям изцяло усилията на ирландското председателство. Благодаря, Алберт Луиска Пула Сантос. Благодаря, господин председател. И аз искам да приветствам Саймън Ковни, и да му пожелая успех. Като координатор на групата на социалистите искам да изразя своето задоволство от а, а, добрия старт на ирландското председателство. Мисля, че Ирландия а, има възможност успешно да се заеме с а, тази работа да отчете нашите искания. Особено оценя вашата решимост. Ние също имаме готовност да се покажем на висота и да постигнем споразумение по време на вашето председателство. Европейският парламент е доказал своя дух, своето желание да работи в дух на компромис. И се надявам, че подобен дух на компромис ще властва и в съвета през следващите месеци. За да може. Ние успяхме в 75 изменения да обобщим всичките 7000 изменения, които бяха внесени първоначално. Тези компромисни изменения бяха прияти от докладчиците в Сянка, политическите групи, след преговорите между докладчика и докладчиците в Сянка и голяма част от измененията бяха гласувани с голямо мнозинство. Съветът вече знае нашата позиция. Няма да злоупотребявам с дадената ми дума, но ще ви помоля, господин министър, с кои елементи според вас ще бъдат най-трудни за приемане? разбира се, после ще задълбочим нещата, за да можем да намерим взаимно приемливо решение. Готов съм на всякакви неформални контакти, когато пожелаете. Верно е, че нямаме време. И трябва да проявим гъвкавост, ако искаме да постигнем целите си. Само така можем да гарантираме максимална ефикасност Надявам се, че през следващите месеци ще бъдем ефикасни, както до сега. Алде, Брита Реймерс. Благодаря, Луиш. Брита Ермас има думата. Благодаря, господин председател. Господин министър, за мен е удоволствие, че сте днес сред нас. От името на групата на либералите ние сме наясно колко голямо е, колко мащабен е проектът, с който сме се заели. И високо оценим усилията на, Ирландско, на Ирландия, която е поела по един нов път. Прав сте, опитваме се да преговаряме да ново равнище, за да постигнем конкретни резултати и времето ни наистина изтича. Не ясно също така, че ирландският народ е познат с своето трудолюбие и аз съм сигурна, че вие сте в състояние да гарантирате, че съвета ще успеете да постигне споразумение по 30-те точки, които все още не са договорени. Знаем, че в съвета, както и тук в парламента, има много разминаващи се мнения и че няма как всеки да получи това, което иска. Желая ви успех, за да постигнете един разумен мандат за преговори, който ще ви позволи който ще ни позволи на всички да постигнем добри резултати по време на текстаните срещи. Надявам се по време на текстаните срещи да можем да водим разумни преговори и възможно е просто да стигнем до споразумение, което да удоволява всички. Благодаря, Брита. Мартин Хиршин има думата от името на зелените. Благодаря ви, господин министр, от името на групата на зелените. Ние сме съгласни, че графика, който сте определил е много амбициозен. Ние също трябва да положим много големи усилия и ще трябва да си изпратим дневния ред за няколко месеца, защото ще бъде взет изцяло с работа по това, да, по това досие. Как, какво имаме нужда? Имаме нужда от гъвкавост и да не се затваряме в класическият модел на тристранните срещи. Как точно вие възприемате това от ваша страна? Трябва, значи, че трябва да изчакаме решението относно годишната финансова рамка, което се надяваме да бъде взето на Европейския съвет идната седмица. Притеснявам се обаче от факта, че част от решенията, които ще се вземат в рамките на годишната финансова рамка, ще имат въздействие върху ОСП. Има опасност от нарушаване на равновесието между първият и втори стълб и това много ни притеснява. Има опасност от по-сериозни съкръщения в а, втори инструмент сравнение с първия. А по втория стълб има много важни инструменти и мерки за всички държави членки, така че моля ви, съблюдавайте за това, че няма да има сериозни съкръщения по втория стълб. И накрая, в своето компромисно предложение, председателят Херман Ван Ромпуи прави предложения, които обаче не зависят изцяло от него. И аз действително се очудвам, че а, той предлага черно на бяло неща, предложения, които зависят единствено и само от съвета по а, селско стопанство. Надявам се това предложение да не осложни излишно преговорите. И накрая няма как да ви дадем окончателната позиция на парламента преди тя да е била гласувана в пленарна сала, но а, знаем, че ще има сериозни проблеми, като например някои плащания с исторически препратки. Знаете какво направи Германия с прилагането на регионалният модел. Той даде възможност да се гарантира едно равно, равноправие, една равнопоставеност между пасти производители на равнището на целият европейски континент. Имаме нужда от по-бързо приспособяване по отношение на плащанията в Европа, тъй като в противен случай ще загубим подкрепата на държавите кандидати за членство в Съюза. Не бива да забравяме, че не говорим само за конкурентоспособността на европейското селско стопанство. Тя е важна, но гражданите искат да вземем предвид и околната среда и борбата срещу измененията в климата. И а, тези мерки трябва да бъдат реални и конкретни, а не да останат просто на хартия. Ясно е, че няма как да екологизираме цялото селско стопанство. От делегираме прекалено много правомощия на държавите членки, но от наша страна трябва да покажем ясно на гражданите, че средствата, които отпускаме, е се използват за конкретни мерки за опазване на околната среда. Зелените имат много ясна позиция по тези въпроси и искаме да се постигне истински напредък. Знам, че няма да успеем да се наложим в рамките на преговорите, не успяхме да го направим дори в рамките на парламента, но пак повтарям, нашите граждани искат едно по-устойчиво, по-екологосъобразно селско стопанство и се надявам да се достигна до такова по време на тристанните срещи между институциите. Благодаря думата има Джим Никълсън от името на ЕКР. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да приветствам с добър, добре дошъл господин министъра и да му пожелая успех пред едните пет месеца всъщност, тъй като първият месец вече изтече и ми се струва, че в края на председателството работата ще се ускори и ще стане още по-трудна. Така че се надявам да сте готови за предизвикателствата, които ви чакат. В встъпителното си изказване казахте, че имаме нужда от постигане на голям компромис ние в нашата комисия сме съвсем неясно какво значи компромис и непрестанно търсим такива. Макар, че понякога позициите ни са много различни. Имаме един конкретен въпрос към вас. Смятате ли, че съвета е на висотата на работата, която го чака? Защото от а, контактите, които съм имал, останах с впечатлението, че в съвета има недостиг и неразбиране на функционирането на парламента. И мисля, че това ще бъде една от основните ви задачи да обясните на съвета, че парламента няма просто да слуша тяхното мнение. Ние сме важна част от процеса на вземане на решение по реформата на ОСП. Бих също така да ви задам един въпрос относно продоволствената сигурност. Преди 2-3 години всички говореха за продоволствена сигурност и всички смятаха, че това е нещо прекрасно. Искам да знам къде точно в а, настоящото предложение ние предвиждаме гарантиране на хранителната продоволственост за бъдеще, защото аз не виждам този елемент. Всеки селскостопански производител в Европа иска по-малко бюрокрация, по-малко административно бреме, а мога да ви уверя, че предложението на комисията ще доведе до увеличаване не малко с 15% на разходите за администра... администрация. Не знам какво ще бъде въздействието от предложението, което ние приехме миналата седмица в нашата комисия, но се съмнявам, че увеличението ще бъде по-малко. Така че се питам, в каква посока изобщо сме се насочили? В самото начало ни беше казано, че трябва да приемем екологизирането в първи стълб, за да гарантираме бюджета. Сега екологизирането вече е залегнало в първи стълб, но продължаваме да има много сериозни проблеми с бюджета. И въпросът е как смятате да се справите с него? Смятате ли, че екологизирането трябва да остане в първи стълб или, както мнозина смятат, трябва да бъде прехвърлено по втори стълб. Това са основните въпроси, по които трябва да работим, ако действително искаме да изготвим една обща селскостопанска политика, в, рамките на която да могат да работят европейските селскостопански производители. Трябва да намерим модел, който да се прилага навсякъде на юг, на север, на изток и на запад в Европейския съюз. А системата в момента не работи. Ето защо трябва да гарантираме достатъчно гъвкавост, за да може системата да започне да функционира. Казвате, че имаме възможността да го постигнем. Мога да ви уверя, че нашата политическа група ще положи всички възможни усилия, за да гарантираме, че ще се постигне политическо споразумение до края на вашето председателство. Но мога да ви уверя, че аз няма да се съглася с споразумение, което да не може да се приложи на практика. Аз искам да видя какво ще бъде споразумението и искам да се уверя, че споразумението ще може да се приложи на практика от хората, които отговарят за администрацията на правителствено равнище и от хората, които работят на равнището на съвстопанските производства. Благодаря ви. Благодаря, Джим. А, Елмар. Благодаря, господин председател. Господин министр, аз замествам колегата Агньо. Може би сте облегчен от негото отсъствие, но аз ще се опитам да го заместя. Господин Ков, не разполагате само с 6 месеца, за да успеете по някакъв начин да се справите с хаосът сега в реформата на ОСП. Къде е опростяването, което ни беше обещано и което беше залегнало като една от целите? посяването напълно е изчезнало. Къде е намаляването на административното бреме? Правилата относно екологичните фокусни райони са много сложни, както и различните изисквания за двойно финансиране със средства на данокоплаците. Как точно всички тези правила упростяват процеси, и го правят по-прозрачен? Всъщност това изобщо не е реформа, това е просто засилване на лошите практики. Виждаме какви са плановете на господин Дантен относно захарта, например. Господин председател, Обединеното кралство и европейските потребители плащат почти двойно цената на захарта, която потребяват. Работни места в Обединеното кралство и в други държави членки ще бъдат загубени чрез тази реформа. Неведнъж е подчертаван и въпросът за британската компания Titan Уайл беше зададен и ключов въпрос относно реформата на, на, схема, на системата за захарта миналата година и този въпрос така и не получи отговор. Така че, моля ви, займете се с всички тези въпроси. В момента цените на хранителните продукти се увеличават. Ето защо вашите предложения представляват протекционистични мерки за намеса на пазара, които обрича селско стопанство в Европа и в Обединеното кралство за едното десетилетие. Моля ви, господин председател, използвайте вашето председателство, за да постигнем една разумна реформа, за да може в контекст на увеличаването на цените селскостопански производители да не бъдат обременени с излишни изисквания за екологизиране. Също така, Обединеното трябва да гарантираме, че работниците в Обединеното кралство и 7 други държави, където има рафинери за захар, няма да загубят своята работа. Очаквам с нетърпение вашите отговори. Благодаря ви. Благодаря. Така приключихме с координацията. Благодаря. За... Сега ще дам думата на Саймън за отговор на първия кръг въпроси и след това ще продължиме Саймън между думата. Благодаря. Първо, Бих искал да ви благодаря за тези откровенни въпроси. Мисля, че наистина е, трябва да провеждаме такъв разговор, а не любезен разговор. Сега, съгласен съм. Надявам се, че преговорите по МФР е ще могат да приключат другата седмица, за да знаеме наистина с какви средства ще разполагаме е, по ОСП в рамките на тази многогодишна финансова рамка. Поне от. Е, бихме искали да могат да, да се вземат колкото се може повече решения на съвета на министрите по селското стопанство в областта на ОСП, с, разбира се, с, в сътрудничество с вашата комисия. Но, както казах, следващата, следващата седмица ще се обсъждат проблеми като субсидиите за екологизиране, преките плащания. Всички от тези, които проследяват дебата в момента, знаят за какво става дома. Сега, доколкото разбирам, след това ще някой от комисията ще ви представи преходните мерки за 2014 година и има тясна връзка между окончателната политически споразумения на политическо равнище и възможността за страните членки да приспособят своите е, разпоредби, регламенти, за да може законодателството да се прилага на практика. Важното е държавите да разполагат с необходимото време и необходимата гъвкавост за е, създаване на необходимите е, механизми, включително и е, селско-стопанския сектор трябва да разполага с време, за да може да разбере и да приложи правилно тези механизми. Просто не трябва да, да, да избързваме и да прибързваме необх... Необходима е значи, една година, за това има преходни мерки за 2014 година, но те ще могат да влезат в сила след приемането на МФР, като регламента или новите, новите регламенти ще могат да влезат окончателно в сила през 2015 година. Благодаря ви също така. че е, разбирате и отбелязвате, че и аз съм готов да направя всичко за постигане на конкретни резултати. А, аз а, съм бил в продължение на три години ваш колега и отлично разбирам а, какво ви дразни. А, от, откакто влезе в сила процедурата за съвместно вземане на решение, може би сме изправени пред най-голямото е, пред, предизвикателство. Това ще е най-голямото досие, което е, решенията ще се вземат съвместно, така че трябва да направим всичко възможно, защото това да бъде успех. Е, парламента все още не е окончателно оформил своята позиция но ще трябва да се направят компромиси и аз също ще бъда изправен пред огромно предизвикателство за постигане на някакво а, доближаване на позициите в съвета, тъй като, както добре знаете, там има доста разнобойни позиции. дис, дискусиите ще бъдат много тежки но дискусиите с парламента ще е, наблегнат на конвергенцията, на екологизирането, на помощите за е, селските стопани. Наистина смятам, че ще има доста е, различни е, позиции относно организирането на селскостопанските пазари. Някои държави е, не искат е, по е, по-либерален подход, други, други страни искат по-регламентирано да имат мерки в областта на, на търговията. Така че знам, знам че ще, ще, ще, има, ще има много търкания. Ще има търкания и по време на тристранните срещи с комисията, но наистина ще трябва да потърсим един прагматичен подход, по който да се споразумеме. Мартин Хозлинг. Да. Сега трудно е да навлеза в подробности по екологизирането на селското стопанство все още не, не разполагаме с мандат в тази област. Мандат, който трябва да ни бъде предоставен от съвета. Но необходимо е да, им, да, да, да получиме наистина един пакет с предложения, които да бъдат наистина ценностни и които да е, насърчават е, е производството, устойчивото производство на храни. Е, новите новите е, схеми, които се предлагат от комисията, може би ще доведат до увеличаване на разходите с 15%. И това, това не е приемливо. Това не е приемливо нито на, за съвета, нито за парламента. Всички ни е, не, не може. Не, трябва, трябва, да, да, трябва да видим каква е позицията на парламента относно упростяването, е, намаляването на административното бреме вие трябва на, три, на трилозите да, из, да изразите вашата ясна позиция и всеки от нас да поеме своята отговорност, защото вие сте точно толкова отговорни, колкото съм и аз. Така че не очаквайте отговорите само от мене. Аз ще се, аз ще се опитам да е, обединя е, различните мнения в едно, но е, в крайна сметка компромисите и идеите трябва да дойдат от от а, е, институциите. Някои от а, е, компромисите, които е, към които се придвижваме, се основават на онези компромиси, които вие сте направили вече. Мисля, че е важно да го почетем. Някои, от, някои компромиси са наистина много разумни, други са трудно приемливи. Но това е, това е същността на процедурата за съвместно вземане на решения. Сега, щом показаното от а, Джим и а, безопасност, производ, продоволствената безопасност, аз като е, министър в съвета съм наблягал многократно на този аспект. Целта е да осигуриме условия за устойчиво производство на храна, която да. Е, но не трябва да забравяме, че до 2030 година ще е необходимо да да произвеждаме повече храна, 40 до, процент, до 50% повече храна трябва да бъде произведена в света. Пред, е, предвид е, демографския ръст на планетата, урбанизацията, все по, по-голямата урбанизация в света и така нататък. Така че а, е, а, да, да, трябва, разбира се, от една, от, от, от една, от една страна е, е много лесно да се каже, трябва да има по-малко интензивно селско стопанство, за да можем да запазиме почвите и така нататък. Но не това е предизвикателството. Предизвикателството е, че трябва от една страна да произвеждаме повече, а същевременно да имаме устойчиво земеделие това е, това е основното предизвикателство, най-сложното предизвикателство, пред което сме изправени. Разбира се, важно е екологизиране на, селско, на селския сектор, на ОСП, но, също, но същевременно нашите е, фермери трябва да бъдат в състояние да произвеждат повече, същевременно да бъдат е, конкурентоспособни и да запазиме устойчивостта. Това е, това е предизвикателството, пред което е изправена ОСП. Така че се опитваме да намерим някакъв баланс е, между екологизирането и е, механизмите по втория стълб е, включително новаторство, е, научно изследване и така нататък. Е, знаете, е, на, практика искаме от страните членки да харчат разумно по, и по втория стълб, а също време в момента, който се опитват да ги направят, им ги отнемаме. Отнемаме тези средства. И по коментарите на Роджер. Помна ви, помна ви, Роджер, още от едно време тук. Е, ние е, Знаете, че имаме различни мнения по е, ролята и мястото на Европейският е, съюз и за ролята на Европейския съюз, за начина по който опазваме околната среда, земеделските общности. Мисля, че само една единна, ефективна ОСП може да доведе до тези резултати. Да, необходимо е да се упрости упростат процедурите, да, да продължиме да бъдем конкурентноспособни, да имаме възможност да се възползваме от достъпа си до външни пазари включително и проблемите свързани с захарната промишленост и захарната продукция, които трябва да защитим този сектор и мога да ви уверя, че Ирландия отлично познава този проблем. Ние знаем за какво става дума, но сега няма да влезем в подробности и няма да ви изложа моята лична позиция по проблемите, свързани с отрасъла захар, но ще помогна за всички ще, ще помогна и ще, ще направя всичко възможно, но не бих искал да ви заблуждавам и да давам а, фалшиви надежди. Това е, което можех да кажа до тук. Сега очаквам допълнителни въпроси. Благодаря, Саймон. Благодаря и по, за начина по който отговори на всички въпроси. Сега давам думата на останалите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ние разбираме, разбрахме много добре вашето изказване, се отнасяме с разбиране. Вие също влязахте усмихнат залата, но вашето изказване дава надежди, но нещата не зависят само от вас. Наистина Ирландия председателствата Европейския съюз в един изключително важен и решаващ период. Ние сме в последния етап на реформата на ОНСП. И може би да съвпадението с вашето председателство е щастливо, защото ирландските политици в трудни моменти успяваха да дадат ухо на тъжненията на хората и да успеят да отговорят на очакването на населението, на населението си. Ние също сме представители на нашите народи и се надяваме, че заедно ще успеем да защитим компромисите, които постигнахме. Вече от две години работим по реформата на ОСП. През тези две години имаше десетки манифестации, Хора идваха да манифестират пред парламента тук в Брюксел и пред седалището в Страсбург. Много вода изтече под мостовете. Чухме а, желанието на хората като представител на Латвия и на Обединената Северна Левица Искам да кажа, че за нас има някои неприемливи предложения. Селските стопани в моята страна искат преките плащания да бъдат адаптирани, например. Да се чака 2019 година и да се радваме на 80% изпълнение, това няма да задоволи нашите селени. И се надявам, че вие ще чуете техния глас. Сънските стопани продължават да настояват за адаптиране на преките плащания и предстои нова манифестация. По Вия Балтика ще бъдат запалени четири стотин огньове, жест, чрез който сълските стопани искат да покажат, че се надяват да гласът им да бъде чут. Освен това не трябва да се пренебрегва и социалните проблеми на селските стопани. Надявам се, че ще обърнете внимание на всички тези аспекти. Благодаря. Благодаря. Рубик. Сега започваме с докладчиците, Докладчика Цетърсянка и всички други. Първо Мишел Донта, и после Гарсия Перес. Господин министър, позволете ми първо да ви благодаря за решимостта, която проявявате през оставащите пет месеца от вашето председателство да постигнете приемлив за всички резултат сътрудничество с нас. Нашият съюз е единен в многообразието си и в позицията си заявена миналата седмица, парламентът потвърждава този девиз. Ние всички знаем, че и от всички институции имат цели и изисквания, ние имаме ангажименти и към избирателите ни. И както каза докладчика по първия стълб Луис Капулов, нашите компромиси бяха гласувани с голямо мнозинство. Някои в комисията, в Европейската комисия и съвета могат да се обидат или да се подразнат от позицията на парламента, но това е първия път, когато пряката демокрация навлиза в областта на общата селско-стопанска политика – и ние предаваме гласът отдолу на институции, които понякога забравят или се отдалечават от тази действителност. Струва ми се, че ще е, приключим преговорите в момент, когато ще сме е, в е, една ситуация подобна на началото на първите крачки на ОСП. Когато преди 50 години ОСП правеше първите си крачки, Европа зависеше е, почти изцяло от външни доставки. И е, ние тогава произвеждахме 80% от потреблението си, т.е. не е имало никаква продоволствена сигурност. Сега е, нещата са променени не само за 500 милиона е, потребители, а, а и в глобално равнище. Европейските потребители – очакват общата селско-стопанска политика да гарантира стабилност на пазарите, защита на доставките, на качеството на продуктите. Тоест, не само функциониращо селско стопанство, но и хранително-вкусова промишленост, която да е стабилна. И за това всички заинтересовани страни казва да искат стабилност, растеж и заетост. И, ако... и освен това, видимост, освен заетост и растеж. Мога да ви уверя че в моята решимост да работя, за да постигнем заедно добри компромиси. Вие знаете каква, какво сме гласували какви са основните насоки в различните доклади. Оставаме на разположение за дискусии с вас. Разбира се, ще започнем преговори след като получим официален мандат, но още от сега съм готов да говорим, за да постигнем, да решим нещата през вашето председателство. Благодаря, Мишел. Гарсия Перес, след това Магинес и Косенджа. Eh. Благодаря. И аз искам да ви благодаря, господин министър, за времето, което ни отделяте днес и за изключително интересната дискусия, която провеждаме и която е съвсем навременна, за да може още през този мандат на парламента да приключим реформата на ОСП. Мисля, че вие отлично разбирате основните ни очаквания спрямо ролята на иранското председателство в последващите преговори по реформата на ОСП. За нас е, е от съществено значение да се гарантира една добра координация и взаимодействие между институциите. Разбира се, ние си давала сметка, че в съвета има някои проблеми да се решат някои технически въпроси, но мисля, че работата в нашата комисия по селско стопанство показа, че сме способни да сътрудничим и да постигаме споразумение тук в комисията сме представители на различни държави членки, на различни политически сили и все пак успяхме да постигнем компромиси. Вярно е, че се съпътства с трудности, но си мисля, че реформата е възможна и трябва тя да отчете сегашното положение в отрасъла. Освен това, е, селското стопанство в Европа е много разнообразно. Ние имаме най-различни предложения които бяха одобрени. Ние отчитаме многообразието на селското стопанство в Европа, различните потребности и необходимата гъвкавост на инструментите. Както по изграждането на природосъобразна ни методи, екологични мерки и прочие, така и по отношение на другите аспекти, мисля, че резултатите, които постигнахме в парламента, са задоволителни. Вие а, ни обещахте добри новини през февруари. Господин Ван Ромпой изглежда оптимистично настроен по отношение на многодишната финансова рамка. Трябва, разбира се, споразумението, което се получи, да е добро. Трябва да на всяка цена да се избегне съкръщаване на бюджета тъй като вече през последните години имаше сериозни съкрещения, не трябва да приемаме допълнителни урязвания. По отношение на едината обща организация на пазара имаше някои интересни предложения. Мисля, че някои съществуващите инструменти ще засили ролята на, производителността, на производителите. Освен това, трябва да се хармонизира тълкуването на разпоредбите. Надявам се, че Ирландското председателство ще разгледа промените, които сме предложили в парламента и ще постигне съгласието на съвет. И накрая бих искал да, да ви задам един въпрос. Може би не в качеството ви на председател на съвета, другата ви шапка, ирландски министр на селското стопанство. Преди две седмици чухме различни информации за някои испански хамбургери, в които имало конско месо. Продукти с происход от Испания. Ирландските власти признаха през няколко дни, че тези това месо не, не е от Испания, е от друг, има друг происход. Мисля, че при, след като се утвърди, че има друг происход, трябваше по-ясно да се каже, че продуктите не идват от Испания. Казвам това, защото такъв проблем възниква не за първи път. Обвинява се Испания като източник на продуктите. De la mayoría de los, de los productores, no solo de España. Е, и след това, като се установи, че не е така, не, няма официално опровержение, което вреди много на репутацията на испанските селски стопани, така че бих искал да кажа няколко думи за това. Сега Магинес. Магинес е пой Костинджер. Прего, Марият, а те, релатрише Омбра, Юди diretti. Марият, моля, заповядайте като докладчик в сянка. Благодаря ви. И аз бих искала да направя един коментар въз основа на казаното от Мишел Дантен. Той каза, че имаме нужда от функционираща хранителна верига, която да облагодетелства и производителите, и потребителите. Не само по отношение на цените, но и по отношение на качеството на продуктите, контрола и инспекциите по цялата верига. Мисля, че това е цел, която нашата комисия подкрепя и ние трябва да настояваме за реализирането на тази цел. Господин министр, приветствам ви с добро дошъл отново в Европейския парламент. Надявам се вие да отстоявате позициите си и да положите усилия през едните няколко месеца. Вярно, предизвикателството е голямо, но все пак не е и ядрена физика, така че моля ви, нека да не прекаляваме и да си признаем, че ни чака работа, но ще постигнем, ако успеем да се основаваме няколко основни принципа. Основната ни предизвикателство, както разбрахме, е как да произвеждаме по-устойчиви хранителни продукти в дългосрочен план. Смятате ли, че предвижената реформа ще ни доближи до постигането на тази цел или действително се стремим да произведем една цялостна политика за селското стопанство, която включва и екологизирането. Тоест, смятате ли, че реформата ще поработи. Както виждате, до момента Европейския парламент проявява гъвкавост, работим ползотворно, въпреки различията си. И за това се радвам на неофициалните си срещи с председателството по, преди договарянето на мандата за преговори. Но Чухме добре и притеснените ви относно графика на работа. И мисля, че колегите отбелязаха тези притеснения. Действително вече сме в критична фаза на преговорите, но пак казвам, това не е ядрена физика, така че нека се съсредоточим върху важните елементи. Нека да работим по техническите аспекти, когато, където това е възможно и нека бързо да постигнем политическо споразумение. Времето на празните приказки свърши. Благодаря, Мария. Елизабет Костингер, докладчик в Сянка по въпросите за развитието на сърските райони. Благодаря ви, господин председател. Аз благодаря и на вас, господин министър. Благодаря ви за конструктивното и окоръжаващо изказване, както и на уточненията, които дадохте след първият тур от въпроси. Колегите вече заявиха, че посланието, което изплаща ирландското председателство е много положително. Вие имате много високи амбиции за работата по реформата на ОСП. Но все пак имам и един въпрос. Европейската комисия заяви, че реформата ще започне да се прилага на практика от 2015 година поради необходимостта от а, технически преход. Въпросът ми е какво ще се случи по отношение на развитието на селските райони? Знам, че няма да има сериозни проблеми с плащанията относно фонда за развитие на селските райони, но се питам как стои въпроса по другите, а, другите области, дали държавите членки трябва да изготвят свои собствени многодишни програми. Не сме наясно също така как ще изглежда екологизирането по първи стълб. В Европейския парламент ние направихме много конкретни предложения, които според мен бяха и много качествени предложения по отношение на мерките за екологизиране, в политиката за развитие на селските райони. Не само, че предложихме мерки, но предложихме и конкретно как можете да се приложат на практика. Като искаме тези мерки да бъдат заложени в законодателството и искам да ви попитам какво още мнение по въпроса. По отношение бюджета, последните преговори на равнище на държавните правителствени глави по въпросите търсто стопанство се проведоха през месец ноември миналата година. И действително имаме основания да се притесняваме от а, това, което се чува относно бюджета за селското стопанство. и заглежда, че развитието на селските райони е особено заплашено от сериозни съкръщения, а това разбира се ще има въздействие върху отделните региони и селски райони в Европа. А както знаете, бъдещето е много важно, бъдещето на селските райони е много важно, тъй като развитието на селското стопанство трябва да се вземе предвид във всичките му аспекти, а селските райони и развитието им обхваща и цялостните перспективи за економическо развитие и растеж в селските райони, а не само селското стопанство. Като знаете, постигнахме много неща в селските райони, например подобряване на инфраструктурата с цел борба срещу обезлюдяването на тези райони. Работим също така и за по-хармонично развитие на отделните райони в рамките на една държава членка. Така че, господин министр, Искам да чуя вашето мнение. Смят... И ще вземете ли предвид проблемите на, сексто... на развитие райони в търсенето на цялостен компромис? И можете ли да ме осведомите дали има някакви някакви преговори, които се водят за изготвяне на план Б. Ако през ако не се постигнат очакваните резултати на следващия Европейски съвет. Имате ли план Б всъщност? Благодаря, Елизабет. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да споделя мнението на господин Рубик относно директните плащания. И бих искал също така да добавя, че голямото неравновесие и несправедливостта, която съществува между равнището на преките плащания между държавите членки, засяга най-вече новите държави членки. Но и не само тях. Това неравенство в контекста на член 18 от договора за функциониране на Европейския съюз е свързано и с член 40, параграф 2 от договор за функционирането на Европейския съюз. Както знаете, там е се заклеймява дискриминацията и се забранява неравенството, с което се характеризират директните плащания. За нас настоящото положение е недопустимо тук става въпрос не просто за неравенство, става въпрос за незаконно, незаконни практики от гледна точка на договор с функционирането на Европейския съюз. Благодаря на колегата Вашевовски. Думата има господин Шмидт. Благодаря, господин председател. Саймън, бих искал лично да ви благодаря, да ви поздравя за усилията, които полагате. Искам да отговоря някои от коментарите, направени от колегите по реформата за ОСП. Знаете, че се губи много голяма част от произведената сълскотопанска продукция. Искам да повдигна три конкретни въпроса, защото мисля, че наистина може да постигнете напредък по тях. Както знаете, беше прието законодателство за подобряване на мерките за подобряване на благосъстоянието на животните. Това беше поискане на гражданите, на парламента, на съвета. Знаете, че държави членки все още продължават да не прилагат стандартите. Така че въпросът ми е какво ще бъде отношението на съвета към тези държави и смятате ли, че това е важен въпрос? Следващия въпрос е свързан с идентификацията на дребния рогат, на дребния добитък. Знаете, че искаше идентификацията на а, добитъка да се извадят от изискванията за кръстосано спазване. Смятате ли, че това е разумно предложение. И ако се върнем до коментара за конското месо в хамбургерите, не знам дали колегите са наясни с проблема. Ирландската агенция за безопасност на храните подаде сигнал, че различни супермаркети в Обединеното кралство в Ирландия предлагат хамбургери, които се държат до 28% конско месо, а проблемът е много сериозен, но казва, че, че конското месо идва от Польша, от Италия и един господ знае откъде е другаде. Знаете, че имаме доста сложна хранителна верига в Обединеното кралство и в Ирландия. И затова трябва, трябва да се обърне внимание на подобни случаи. Комисията все още не е реагирала достатъчно бързо по въпроса. Може би подводите, че за вас това ще бъде приоритет, и преди всичко, което ви чака и по тези въпроси, и по ОСП, желая ви успех и предполагам, че всъщност в тази зала те повече приятели, отколкото в съвета. Благодаря ви. Думата има госпожа Тотс. Извинете, господин председател, поразсеях се малко. Аз бих искала да ви приветствам с добре, душ... добре дошъл, господин министър. Чакат ви много тежки задачи, носите и огромна отговорност не само за селско стопанство, но и за политиката по рибарството. Надявам се и по двете важни политики да постигнете сериозен напредък преди юни тази година. Знам, че се сблъскват с много предизвикателства по тези две досиета, сред тях е въпроса с бюджета. Но както стана ясно от изказванията на колегите, друг важен въпрос е възможността да отговорите на очакванията на, дър... на всички държави членки, на новите и по-старите държави членки, на държавите членки в различните краища на Европейския съюз. А те имат различни очаквания за резултатите на реформата на ОСП Бих искал да чуя от вас как смятате да преодолеете тези трудности. Бих искал да повдигна някои въпроси, които са много важни за, наш, за моите косоподаватели в Северна Ирландия. Първият въпрос е свързан с регионалната гъвкавост. Смятам, че това е много важен елемент. Няма как да имаме ОСП, която да обхваща 27 държави членки и всичките им региони с различните им понякога конкуриращи се нужни, нужди. Ето защо вина от такъв кръвост е много важна и бих искал да чуя какво е мнението и по този въпрос. Имаме нужда също така и гъвкавост по отношение на екологизирането. Аз не съм много съгласна с неговото включване по първи стълб. Смятам, че то ще доведе до много осложняване и ще доведе също така до увеличаване на административното бреме. Също така смятам, че екологосирането би трябвало да се разглежда на регионално равнище. По този начин ще се намали административното бреме за отделните селскостопански производители. Знам, че още има въпрос, който е важен и за вашите гласоподаватели в Ирландия и за нас в Северна Ирландия. Става въпрос за идеята за преминаване към единно плащане. Смятам, че преминаването към този вид плащания трябва да се извърши по разумен и плавен начин. Също така, бих искала да знам каква е позицията на съвети на комисията по отношение на плащанията в сектора на млекопроизводството. Искаме да сме сигурни, че от 2015 година ще продължи да има подкрепа и сигурност за сектора на млекопроизводството, който да отговаря на равнище на подкрепа от предишните години. По отношение на опора, миналата седмица заявихте, че в съвета ще има обсъждане относно компетентностите и правомощията на държавите членки и на европейско равнище въз основа на промените дошли с Лисабонския договор. Бих искал да знам какъв напредък постигнахте, защото това е важно и за нас. Тази седмица успях да разговарям с комисария Бол. Аз идвам от една държава, от държавите членки, която е отговорила на изискванията и по този начин ще се окаже неправдана, така че се питам дали ще намерим някакво своевременно решение и какво е положението на преговорите. И по този въпрос желая ви успех. Бене, грация. Благодаря, госпожа Аркин, Лебрун и след Thank you, Благодаря, господин председател господин министър, добре е дошъл и искам да ви е, пожелая всичко най-добро. Виждате, че сме много добре настроени към ирландското производство. Да, вие казахте, че сега е в момента да, да се възползваме от а, е, възможността. Да, вярно, че от години обсъждаме тези проблеми. Но както правилно казах, както правилно казахте, ако не, не не приключиме преговорите сега и ги отложиме, кой ще свърши тая работа? Така че абсолютно сте прав. Прав сте и когато казахте а, какви, какъв, каква, е, каква е същността на съвместното взимане на решение. Сега искам, ще бъда много кратка и ще спомена само нещо. Вие казахте, че 30 проблема или въпроса са все още нерешени. Какви структури ще създадете, за да решите тези проблеми? Второ, колкото до МФР, Разбираме, че има предложения на господин Фан Ромпой, на други за намаляване на а, финансирането. Как смятате, че това ще се отрази на развитието на селските райони? Вие казахте също, също така, че не можем да поставяме нещата в строги рамки. Каква гъвкавост се предвижда? И още. Бих искал да спомена двете изменения, внесени от парламента за използване на 30% за допълнителни плащания а, и, на, и, на, и на практика а, двойното плащане по някои парцели, които ще бъдат определени от държавите членки. Какво мислите по това? Също така, а, тук а, постигнахме някакво така съгласие по въпроса, че екологичните е, субсидии ще бъдат част от базисното плащане за е, някои определени специфични райони. Какво мислите за това? Лебру и след това Елизабет Егъл. Благодаря, господин председател. Господин министър, Наистина, за, напълно споделям всички комплименти, които бяха отправени към вас. Много ни харесва и вашата искреност и волята. Бяхме свикнали а, с подобни качества, а, благодаря на Магинис. Вярно е, че степента на съвместност при вземането на решение не е винаги еднаква, макар че сме на а, правилен път. Колегите ми казаха, че всички сме се споразумяли по основните цели. Най-важният проблем е да гарантираме продоволствената сигурност и да съчетаем економическите с екологичните въпроси. Ако не успеем да намерим някакъв междинен път, за, за да противопоставяме екология на економика, няма, няма да успеем. Вие казахте обаче, че най-важната тема е бюджетът и график. Наистина, това е въпросът, който искам да ви задам. Как преценявате каква степен гъвкавост трябва да предвидим за развитието на селските региони, защото, за да защитим селското стопанство, преди всичко трябва да защитим селските региони. Освен това, тук бе споменато и многообразието. Мишел Данта много добре посочи този проблем. Трябва това многообразие, многообразие да бъде отчетено в мерките на всяко място. Има най-различни територии, най-различни региони, това е важно за бъдещето на всички нас, включително и най-дребните ферми. Искам да вземете отношение по този въпрос. Благодаря. Благодаря на госпожа Лебрен. Елизабет, благодаря ви. Поздравление, господин министър. Благодаря ви за думите, които споделихте с нас наистина вие явно имате ясни цели и желаете да ги постигнете. И по същество сме съгласни с вас. Ако бъде създадена стабилност и устойчивост в селското стопанство, това ще позволи възстановяване на економическия растеж. Вие а, сте установили от нашите изказвания, че държим и на двата стълба. Първият за селското стопанство, вторият за селските региони. Трябва да мислим за всички жители на селските региони. Искам да прокарам една тема, която малко трудно присъства в нашите дискусии – Нашето предложение е добре насочено. Е, по-добре да получаваме критики от една страна, отколкото да се харесваме на всички. Нашите селски стопани в Германия могат да приемат нашите предложения, ако помислим как да отстраним административните трудности. Нещо, което ме безпокои обаче, е, че има риск някои селски стопанства, някои ферми, които произвеждат природосъобразно, да не бъдат включени в финансирането по рамките на екологизирането на селското стопанство. Говори се за двойно финансиране, на което се гледа малко отрицателно и според мен неоснователно. Става въпрос за а, фермите, които прове, про, произвеждат биологично и които спазват екологичните норми. Трябва да има равно третиране на фермите, но не двойно финансиране. А, и е хубаво тази тема да бъде дискутирана. Благодаря. Мисля, че можем да се гордеем от свършената от нас работа. Гирлинг и после господин Шикерски. Благодаря, господин председател. И аз искам да пожелая добре дошъл на министър Конде. Не знам дали искате все още да говорите за ОСП или да минем на друга тема. Имам чувство, че много е казана, но просто имам чувство, че ще забравим някои други важни теми. Като, например, становището на, коми... на а, Диджит Санко 29 януари за забрана на никотиновите пестициди тези, които познават проблема, знаят, че тези пестициди бяха изследвани. Има още много да се. Очаква се още много от научните изследвания, но аз се питам дали е, генерална дирекция Санко е реагирала пропорционално, като е, забра, забра, като забранява а, е, тези пестициди от 1 юли. Въпреки, че все още ня не разполага с достатъчно информация, достатъчно а, е, научни заключения и така нататък. Признава също. А, е, така че тези пестициди са много ам, необходими за борба с някои паразити, болести и така нататък. Така че е, просто имам чувство, че тази реакция е непропорционална. Още, още повече че не се, не се предлага абсолютно никакъв а, а, компенсаторен метод, когато става дума за семената. Така че, верно е, че този проблем по принцип се е, занимава Комисията по е, околна среда. Доколкото разбираме, този проблем ще бъде решен с делегирани актове, т.е. ние няма да можем да се произнесем по въпроса. Така че можете ли да ни кажете е, по какъв, по какъв е, е, начин ще е, еволюират нещата. Благодаря, госпожа Гърлинг, господин Шикиревски и след това Каният. Споменахте пестицидите. Да, наистина не разполагаме с е, заключения, научни заключения относно веществата, които а, е, биха могли да заместят тези пестициди. Наистина анализът не е изчерпателен. Права сте, че трябва да се помисли и да се поработи по въпроса. Колкото до реформата на ОСП, щом говориме за промяна структурата на цялото производство, това означава промяна и в а, структурата на приходите. До друга страна разполагаме в ще разполагаме с 20% по-малко средства и ако искаме да увеличиме средствата, които ще бъдат изплатени на балтийските страни, ще трябва да ги вземем от друго място. Така че реформата на ОСП ще се провежда в момента на криза и на практика какво ще стане? Е, селските стопани ще имат по-низки приходи, отколкото имаха в е, миналото и това естествено ще, ще се отрази по-специално на страните с по-малки ресурси, т.е. по-бедните страни. И трето, едно, едно, едно, дали Вие казахте, че разполагаме с много малко време, трябва да работиме по регламентите за 2014 и също времено реформата на ОСП. Ще успеем ли да свършиме всичко а, своевременно? Колкото до интервенцията в интер, интервен, интервенционните механизми, те е, са продиктувани от е, сезонния характер на е, дадени култури и производства. Проблема, според мен, обаче е, че не можем да имаме устойчив подход в тази област. Сега, кохезионната политика, като че ли все повече и повече кохезионната политика а, придобива аспекти, а, продиктувани от а, все по-голямата урбанизация, като че ли тя е по-скоро насочена към а, градовете, отколкото към селските райони но мисля, че този проблем може би ще бъде обсъден допълнително. И още нещо, Европа не заема подобаващо място на международната сцена относно решенията, които ние предлагаме за изхранване на планетата. Нека не забравяме, че ние сме е, пълноправни членове на СТО и нашия глас трябва да се чува. А сега Рената Ганете. Бих искала да Да кажа също, както прежде говорящите, че очакваме много от а, а, ирландското председателство, защото ако не постигнем споразумение по реформата на ОСП, то споразумението ще остане да се доработва от следващият парламент. Така че ви желая всичко най-добро за постигане на резултати. Европейският е, е, съюз почива на някои основни принципи. Единен пазар и е, лоялна конкуренция на този единен пазар. Аз говоря от име, взимам думата от името на Латвия и другите балтийски страни. Те казват, къде е, къде е тази лоялна конкуренция? ние, ние не сме равноправно третирани. Сега е момента да се постигне едно справедливо решение по първия и втория стълб. За Латвия, за Естония, за Литва, които споделят нашите виждания по този въпрос. Знам, че средствата за конвергенция ще трябва да се изземат от други страни. Но фермерите в тези други държави, държави членки от десетки години вече са разполагали с необходимите средства за създаване на едно устойчиво и солидно селско стопанство. А, докато Балтийските страни след разпадането на Съветския съюз навле, навлезаха в един единен пазар с всичките последици, е, така че ем, наистина се надявам, че ще има едно справедливо решение под ваше ръководство. Благодаря и сега последните двама Ашвард и Хигинс. Благодаря, господин председател. Само искам само малко така да охлада очакванията на членовете на комисията относно бюджета. Вярно е, че господин Фан Ромпой се надява да, се, да постигне споразумение на 7 и 8 февруари, но аз мога да, да ви кажа, че още много има да се направи, за да се постигне подобно споразумение. Дори съвета да постигне споразумение другата седмица, по силата на Лисабонския договор, Европейския парламент трябва да приеме и да се съгласи с това споразумение. Това ще стане през марта на пленарно заседание. Там е необходимо а, квалифицирано мнозинство. Така че 5, 550 колега гласуваха за 1,3% увеличение на бюджета. Това е нашата позиция. Аз сме много далеч от компромиса, доколкото разбирам, защото съвета а, предлага под 1%. Това е залегнало в предложенията на Фан Ромпай. но ние сме а, изразили четири искания, четири ключови искания, които съвета за сега не е приял. Така че просто искам малко да е, охлада вашите, ваши ентусиазъм, защото много е възможно парламента да отхвърли предложението на Фан Ром, Ромпой през март и това е много вероятно. Тогава ще има само 3 месеца за постигане на компромис. И е, тогава междувременно въобще няма да знаете с какви средства ще разполагаме за ОСП. Благодаря, добре, че ни го припомнихте. И сега. Их, э, бойте, э, dort Благодаря, господин министър. Искам да продължа от там, където спря преждеговорищия финансовата рамка. Тук не говорим само за пари, а и за финансирането на политиката най-вече. Тук не става въпрос само за една глобална сума и моделни бюджетни редове, които са обвързани с конкретна политика. Много е възможно решението за многогодишната финансова рамка което ще се вземе от финансовите министри, да не отговори на нашите очаквания. Как може да, да, да се направи така, че да се гарантира ОСП, реформата на ОСП? Как ще съчетаете двете? Вие с пълно основание казахте, че е важно да проведем реформата така че да гарантираме жизнеустойчивостта и бъдещето на ОСП през следващите десетилетия. Би трябвало да бъдем дръзки, за да постигнем това. За сега обаче 80% от общите разходи за ОСП са, е, се финансират от е, данакоплаците. Само 20% се разходват по втори стълб за гарантиране на иновациите в селското стопанство. 80% отиват директно за подпомагане на селските стопани. Така че трябва да проявим смелост за да създадем една по-устойчива политика за подпомагане на селското стопанство. Много от колегите ми посочиха факта, че в момента сме на кръстопът, в решаващ момент за бъдещето. А, пазара на селски стопански продукти се регулира от търсенето. И това е много важно за реформата. До сега се е, мъчихме предимно да управляваме излишъците на хранителни продукти. От тук нататък нещата ще се променят. И като министър на селското стопанство в Ирландия, искам да чуя вашето мнение. Трябва да сме по-дръзки, по, по-дръзки, по, по, по, по по по по, по отношение на вътрешното сближаване – трябва да запазим съществуващите премии. В моята страна дълго се говореше за а, млекопроизводителите, които не използваха своите преми за производство, и ги наричаха мързелици, защото просто преотстъпваха е, премиите на други, които произвеждаха вместо тях и не работеха. В някои държави членки е, се създават нещо като една каста на рентиери с тези е, исторически определени премии, които вече се имат за даденост, защото те се отпускат всъщност на лица, които нямат нищо общо с селските стопани. Не са преки производители. И това поражда редица критики. Така че е, трябва да се върнем към традиционното разпределяне, на премии, за да бъдат те достъпни е, за всички. Благодаря. Благодаря. Господин Хигинс, преди това искам да приветствам група ирландски студенти, които са сред нас тази сутрин. Те са членове на на Асоциацията Млади Финегел. Приветствам ви. Сега давам думата на последния, господин Кигинс. For... Благодаря, господин председател. Те са гости на госпожа Магинес. Бих искал също да, да пожелая добре дошъл на министъра тук отново сред нас, където е прекарал 3 години. Сега той е, отговаря и за ОСП, и за опере. Аз наистина се възхищавам на вашата амбиция и ентусиазъм от името на Ирландското председателство. Надяваме се, че е, нещата ще се развият така, както е, го е, желаете. Сега, надяваме се, че ще има повече гъвкавост по повод първи стълб и втори стълб. Второ, трябва държавите членки, които все още не са а, предприели механизма за разделно плащане, да имат възможност да го направят. Аз не смятам, че това трябва да бъде повод, за да е, приключим веднъж за винаги с референтните историческите плащания. Така, приключихме с, с списъка на изказващите се. Чухме най-различни гледни точки, а сега ви давам думата, Саймън. Още веднъж много успех от, наш, от наша страна. Ние в крайна сметка също ще също носим отговорност и не искахме, искаме да постигнем много успех. Така че трябва да си пожелаем успех едни на други. Така. Много. Много от въпросите изискват по-обширни отговори, не мога да им отговоря, но ще се спра на едно, на някой от тях. Сега, аз мога да по някои въпроси да дам мое, да израза моето лично мнение като ирландски министър, а за други от мога да отговоря като представител на председателството. Така че това са съвсем различни неща. Първо. Господин Рубекс и други по повод положението в Балтийските страни. Аз преди няколко месеца а, обиколих столиците на тези три държави и членки и се опитах да разбера какви са проблемите, с които се сблъскват те. Е, проблем има. И ние подкрепяме законните искания на тези страни за конвергенция, за увеличаване на плащанията. Но наистина смятам, че ще има а, подобряване на положението за тези три страни на основата на предложението на комисията, но все пак не мога да а, облека тези обещания в конкретни цифри. Но при всички случаи смятам, че правим крачка напред. А, както а, всички смятаме, че трябва да стане. Не бих искал а, да а, ви давам и а, прекалено много надежди. Нека да видим какво ще стане другата седмица. Но когато говориме за справедливо третиране на държавите членки, трябва да има наистина балансиран подход по стълб 2 и по първия стълб също. Така че трябва нещата да се гледат като едно цяло, като един цялостен процес за осигуряване условия за устойчиво производство. Страните, които ще получат допълнителни средства по е, стълб 1, ще получат средства, които ще бъдат взети от други. Така че ще се вземат средства от страни, които са над средното равнище. Така че. Какво, колкото и да се колкото и средства да бъдат отпуснати на балтийските страни. Те ще продължат да бъдат обаче доста под средното, но това не е мое лично решение и включително и парламента трябва да направи всичко възможно, за да ем, даде по-положителни елементи, които да залегнат в това решение. Сега, казаното от Мишел Донта. Да. Да, единство в разнообразието. Да, това е една обща политика за 27, най-скоро време 28 страни. И нека да не забравяме разликите и спецификите между е, Южна, Южен Кипър и Северна Финландия, къде са необходими дерогации, къде е, има повече гори. Всичко това трябва да бъде къде, къде, къде рибарството е по-развито. Така че трябва да се, да се намери нещо общо но същевременно не трябва да има прекалено много гъвкавост и всеки да си прави каквото се знае, защото тогава вече няма да имаме нито един политика, нито един пазар. Така че въпросът е на, едно, а, на един баланс, на едно равновесие между и стандарт и единен пазар, като същевременно обаче се отчитат спецификите и се подпомагат в, а, с оглед тези специфики различните държави членки. Така че, а всичко това трябва да стане чрез а, компромиси по измененията, които сте влезли. И това хич не е лесно. Колкото до конското месо в хамбургерите, трябва да кажа какво, да изясня нещата спрямо Испания, защото според мен това е важно. В никой момент Ирландия не е казала Испания е виновна. Разбирам, че сте много чувствителни предвид а, случилото се миналата година по повод а, фамозната краставица и съвсем несправедливите обвинения, които ви бяха отправени. Всъщност, а, това няма нищо общо с а, това, с което се занимавам. Аз на, на практика Просто става, става дума за една агенция, която взема проби от съдържанието на храни с цел защита на потребителите. Така че става дума за едни замразени, най-ефтините всъщност а, хамбургери, в, в които са открити а, е, подобни компоненти. част от, в някои от резултатите показаха, че има макар и много ниски равнища на ДНК от... Но това в никакъв случай не ни позволява да отправяме обвинения към някого но при всички случаи всички резултати ще бъдат е, е оповестени. Допълнително направени тестове помаг... потвърждават че е, много, една част от е, компонентите в, този, в тези хамбургери са внесени от друга държава членка. Сега аз в никакъв случай не искам да посочвам и да а, казвам да, да набеждавам една страна или на друга, докато не се е, пос, получат окончателни резултати. Но аз Раз, разбирам, че Испания, Испания е чу, така чувствително на, на, на, на, настроена, но искам да кажа, че за нас Испания с нищо не е виновна. Спомена се, се, спомена се и Холандия. Но не, не, не се не, не се прави разлика между вземане на проби е, е, и е, количеството вещества или да речеме следи от е, вещества от ДНК и така нататък. Това са съвсем различни неща. Е, разбирам, че Испания е била изправена отново пред проблеми. Не сме имали намерение да се стига до там, но просто така се случи. Сега, показаното от госпожа Магинес. Радвам се, че Марид каза, че това не е ядрена физика. Права е. Не, не. Това, това са преговори. Става дума за постигане на решение и преговори, които се водат вече от е, много години и е, най-вече през последните две години, през които преговорите бяха много, много задълбочени и тежки. Надяваме се, че наистина ще постигнем един, едно прагматично решение, едно един прагматичен консенсус, защото ако това не стане до юни, ще бъде провал за всички нас. Е, наистина това е сега е трудна е, трудна наука е това, но а, е, но но целта е да постигнем, е да постигнем решение особено ако се проведат тристранните срещи, е, което се надявам, че ще стане. Но никак няма да е лесно. Що се отнася до продоволствената безопасност, да, много има да се прави и в тази насока, но ние всички споделям отговорността за това. Ние всички трябва да намериме, да постигнеме правилния баланс между устойчивост, научно обосновано производство и същевременно огромното количество, което трябва да произведем. Не забравяйте, че в момента внасяме доста храни в Европейския съюз, за да нахраниме нашето население. Елизабет спомена преходните мерки. Няма да на няма да навлизам в подробности. Разбирам, че комисията ще ви представи в подробност, е, подробности тези преходни мерки за 2014 година. Целта е как е, да прекусиме 2014 година, за да можем да е, дадем възможност на държавите членки да създадат е, механизми, които да могат да влезат в сила през 2015 година. Но сега трябва да се вземат ключовите решения, за да могат наистина да се въведат тези преходни мерки през 2014 година. Да, колкото до МФРЕ, да, да, наистина е много, много обезпокояващо всичко. защото става дума за, ОС, за бюджета на ОСП и средствата за ОСП за следващите 7 години. Всичко това в, в, в момента на а, опит за балансиране на, на националните бюджети. Така че аз лично съм чувствителен към искането на парламента. Същевременно трябва да бъдем реалисти и да отчитаме положението на политическо равнище. Господин председател, вие споменахте Балтийските страни и това, че не трябва да а, има дискриминация спрямо когото и да е било. А, ние обсъдихме този проблем в съвета с комисаря Борг преди няколко дни. Комисията ще вземе. Е, Е, мерки, за да можат да могат е, всички да бъдат е, заставени да приложат мерките и че ще има забрана спрямо тези, които не го правят. Така че комисията наистина ще предприеме мерки спрямо държавите, които не са се при, които не прилагат 100% е, правилата. Те са, става дума за 6 или 7 държави членки. Колкото Имаме вече съгласие в съвета и ако парламента промени е, своето мнение, своята позиция, ще можем да постигнем и някаква а, някакво съгласие, но не виждам парламента да е променил по, по позицията си за сега относно етиктирането и ем, обозначаването на страната на происход. Става дума за конското месо. Има противоречие с правилата, които се прилагат в момента за говеждото и за пилешкото мисля, че наистина трябва да имаме една много по-последователна политика, но но боя се, че този, този спорен въпрос едва ли ще намери решение в най-скоро време. Що се отнася да не е, даваме прекалено а, надежди или ние в а, съвета наистина трябва да, да отчетеме, че без ОСП просто много, много, много, много стопанства просто ще фалират. Така че трябва, може би, наистина да организираме много повече е, заседания, обществени обсъждания, за да обясниме е, причината за прилагането на някои мерки, същността на процедурите, да кажем какво е възможно и какво не е възможно. Защото в крайна сметка, ако, да, ако а, позволиме да има прекалено много надежди и после не ги оправдаеме, е още по-страшно. Колкото до гъвкавостта, знам какви са вашите позиции, вашите виждания по въпроса. все още Има различни виждания по въпроса за биологичните стопанства. Е, комисията смята, че ако е биологично стопанството произвежда биологична продукция, то автоматично трябва да получи част от сумата, така че все още има тук да, да се сближават позициите, колкото до млекопроизводителите и подкрепата за тях. Аз съм загрижен за това, което ще се случи след 2015 година, но това но знаеме, от, от, от години вече се говори за премахването на квотите, но просто трябва да бъдем много последователни и да видим по какъв начин ще се приложи новия режим след 2015 между институционалните споразумения по ОСП ОПРЕ все още обсъдихме, всъщност обсъдихме въпроса миналата седмица, понеделник, на, по време на обяд. Така бях очуден от поетите ангажименти. А, аз за сега все още не исках да се получим, да получиме мандат мисля, че нещата трябва да бъдат обсъдени още. Председателството трябва да внесе предложения, навременно да ги внесе, за да можем да вземем необходимите решения. И това не е лесно. защото знаете, че нещата се обсъждат от две години, но има някои така за, зациклят на позициите си. Да видим дали ще можем да направим крачка напред. Марин Харкин също повтори това, което казах и аз, че това е една възможност, от която трябва да се възползваме. Аз трябва първо да се опитам да да, да намерим решение на 30 е, проблема, които не са решени в е, съвета чак тогава три, ще се организират тристранни срещи. Ако трябва да имаме нали, предварителен план, но ако има не, неочаквани или не, непредвидими събития, ще реагираме. Тогава ще трябва да прецениме, да видиме как, как, как да се впишеме в времевия график. Но Опитваме се по някакъв начин да създадем една пътна карта в, рамката, в рамките на МЕФЕРЕ. Но всичко зависи от това как ще гласувате и вие. Ако вие приемете, то тогава ще има изработена пътна карта до края на юни. Ако не, ще действаме поетапно. Както обикновено, но не забравяйте, че просто няма, нямаме време. Просто нямаме време. За това а, казвам веднага, бихме искали да постигнем едно политическо споразумение, едно принципно решение до юни. Колкото до въпроса за прекалената гъвкавост или негъвкавостта при екологизирането на продукциите. И сега дали ще бъде на регионален принцип или на национален принцип, е, мисля, че мотивациите трябва да бъдат и стандартите трябва да бъдат едни и същи същите 30% е, ще бъдат запазени, но все още, все още няма е, окончателно решение по този въпрос. Колкото до плащанията за първите 50 хектара и така нататък. То също този, този проблем не е решен. Госпожа Лебран гъвкавостта и финансирането на развитието на селските райони. Мисля, че много министри, правителства, включително и депутати смятат, е, че е, във втория стълб нещата са прекалено е, за, застинали, няма достатъчно гъвкавост. Знаете какви са нашите приоритети и смятам, че сега наистина ще можем да предоставяме малко повече е, гъвкавостта на правителствата А колкото екологизирането и взаимоотношенията между първи стълб и втори стълб и тук ще трябва да се потърсят нови мерки, като примерно насърчаване на а, така наречените зелени реколти и така нататък. Uh, Елизабет спомена биологичното замеделие и етикетирането. Мисля, че отговорих на част от тези въпроси. извинете, критиките, идващи от две страни, всъщност не са лоши. Това показва, че са намерили правилният баланс. Служа Герлинг подигна въпроса за пестицидите въз основа на никотина и евентуалните реакции на съвета и комисията. Има заседание на Скавка в момента и очакваме отзиви от това заседание. Искаме решението ни да се основава на научни доводи, но едва се трябва да спазваме и принципа на предпазливост. Не смятам, че ще има забрана на всичките такива пестициди, но ще има вероятно ця... частична забрана или забрана за култури, които са особено привлекателни за пчелите. Може би ще има забрана за употребата им за този вид култури. Ще има гласуване. Най-вероятно ще има гласуване и в Корапер след това. Обсъдихме и този въпрос миналия понеделник в съвета. Ясно е, че хората изискват равновесие от страна на съвета в това отношение, т.е. равновесие между действията съгласно принципа на предпазливост от една страна и запазване на употребата на част от тези вещества, докато не получим необходимите научни данни. Мисля, че отговорих на въпроса на другият заместник председател относно прибалтийските страни и необходимостта да се впишем в следващ, да вземем предвид и следващият етап от а, преговорите в рамките на Световната търговска организация. Радвам се, че Ричард Ашвард е тук, за да ни напомни а, и че трябва да гледаме по-трезво на предизвикателствата на преговорите по МФР. Не веднъж засегнах този въпрос днес. И ясно, че МФР има отражение върху работа ни по селско стопанство, по околната на ОСП, но е ясно, че а, самите преговори по МФР са много важни, много сложни и голяма част от най-проблематичните разисквания ще бъдат именно по отношение на бюджета за ОСП и това не бива да го забравяме. Просто мога да ви призова да имате възможно най-проактивно отношение, за да може да помогнете за напредъка на работата по МФР в парламента и да постигнем окончателно споразумение до март, ще приключвам, защото сам ще нападнахме с времето. По отношение на изказването на Херберт Долфман, знам, че имате сериозни проблеми с конвергенцията и с необходимостта за подкрепа за активните селскотопански производители. Аз поделям вашите притеснения, но не смятам, че преминаването към плащания с, един, с, с ед, еднократни плащания за всички ще разреши проблема с неактивните селскотопански производители. Не смятам, че тук проблемът е в увеличаването на плащанията, проблемът е в това дали същите стопани наистина са активни. И не биха казали, че някои от селскостопаните имат право по-високи плащания поради по-голямата си равнище на производителност. Така че дискусията тук е много сложна. Има държави членки, които вече са преминали към еднократните плащания и и те искат към едината ставка на плащания и те искат и другите държави членки да приемат този модел. А има и други държави членки, в които все още се води а, тази дискусия. И накрая, благодаря на Джим Хигинс за коментара. Много му благодаря за присъствието днес тук. Коментарът му относно гъвкавостта между първи и втори стълб. Мисля, че отговори на този въпрос. Ще има някаква гъвкавост относно ам, плащанията, обвързани с конкретно производство. Всъщност, държавите членки които вече са премахнали този вид плащане, имат повече възможности. Ясно е, че има други държави, които искат да запазят този модел. Ще се опитаме да намерим равновесието някъде по средата. А по въпроса за регионализацията, смятам, че е много важно при приемане на решителния вид на реформата да дадем възможност на държавите членки да прилагат различни подходи в различните си региони. Мисля, че Великобритания е, е прекрасен, например, чрез различните програми за Англия, Шотландия и а, Северна Ирландия и смятам, че ние трябва да се стремим към постигане на едно решение, което да вземе предвид всички особености на отделните региони. Съжалявам, че а, говорих толкова дълго, но действително трябваше да отговоря на много въпроси. Благодаря ви за ангажираността, за откровеността и благодаря преди всичко на господин председателя за отличното за отличен начин, по който ръководи днешното заседание. Действително, постигнатото през последните няколко месеца беше забележително и се надявам да продължим да работим същия дух на разбирателство и сътрудничество. Благодаря, Саймон. Благодаря, Саймон. Мисля, че трябва да признаем колко конструктивно започна иранското председателство. Остава представянето на преходните разпоредби за 2014 година с представители на комисията. Имаме прекалено малко време, затова ви предлагам да отложим тази точка за следващото заседание на нашата комисия на 20 и 21 февруари, защото темата е много важна, трябва да има представяне и след това ще има много въпроси и отговори. Не можем това да свършим за 5 минути. Предлагам да приемете да я прехвърлим за заседанието на 20-21 февруари. Благодаря на всички, благодаря и на господин Саймон Ковни от името на Иранското председателство.